Okay. Kollegen? Das hört man Ja. So, dear colleagues, uh, I would like to... Уважаеми колеги, е, работим на пълен езиков режим, затова ще говоря народния си език. Ich е, möchte... Искам да ви приветствам с добре дошли, тъй като всички сте тук. Днес, за съжаление, имаме малко представители от Европейската народна партия, защото политическата група на НП организира среща в Палермо, доколкото знам. И, за съжаление, Сирпа Пити Кайнен не е тук. Всъщност ми бяха казали, че ще дойде така че поне ще имаме някакво представителство от е, НП. Е Данута е тук, госпожа Хюбнер, добре дошла. Ние сме малко по-силно представени, отколкото е, се надявахме и това е добре. Днес ще говорим за измененията, които постъпиха във връзка с окончателния доклад и искам първо да помоля Перванш Берес като отговорен докладчик по този доклад е, да вземе думата и след това представителите на политическите групи да внесат своите изменения. Първанш. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги. за вашите 522 изменения към моя доклад. Э, позитив и негатив. Э, реагирах положително на някои от тях и отрицателно на някои други. Така че мисля си, че имаме основа за компромис. Э, забелязах един доста еднороден подход – Що се отнася до духа на нашето съгласие възоснова на резолюцията от 20 октомври. Ние се съгласихме по графика и решихме, че заедно с доклад на комисията Шури. Нашия доклад ще бъде представен на пленарно заседание, така че това е едно ограничение във времето, но мисля си, че ще се справим. Мисля, че като разглеждаме измененията, можем да постигнем съгласие. Честно казано, надявах се, че ще има по-малко наброй изменения – и ние помежду си се бяхме съгласили, бяхме постигнали съгласие за това, че измененията следва да се внасят през координаторите или докладчиците в сянка. Само 313 от общо 522 изменения – отговарят на това изискване. Не, това са две трети. Много жалко, защото аз мятам, че правилото, по което бяхме постигнали съгласие, е разумно правило. И разбира се, това се отразява. А и това, извинете, проистича от факта, че някои групи са по-дисциплинирани от други en dehors euh, de leur signature principale. Viennent ensuite. Euh, Зелените не предложиха никакви изменения извън постигнатото от нас съгласие. Моята група се представя на второ място. Само две изменения не бяха внесени по договорената процедура. Няма да споменавам други групи. Но трябва да кажа, че Алде би могла да се справи и по-добре като политическа група. От 89 изменения само 59 са били подадени чрез координатора. Що се отнася до НП, те подадаха 160 изменения, само 60 от тях бяха подадени чрез координатора – Но така или иначе, аз съм доста оптимистична, що се отнася до възможния компромис. Онези от нас, които редовно посещават заседанията на тази комисия, знаят правилата за това, когато внасям компромисни изменения, преди всичко смятам да обхвана измененията, внесени през координаторите. Що се отнася до другите изменения, то смятам с тях да постъпвам така, както аз сметна за необходимо. Не смятам, че имам някакъв морален ангажимент. D'autant plus que j'ai cru comprendre que pour 32 amendements euh, du PPE, освен това, 32 изменения на НП, е, измененията на е, Есая и още 15 изменения от Алден. Е, и измененията на Хаглунд най-вече. Аз смятам, че тези изменения се отнасят до ситуацията в конкретни държави членки. При това тази ситуация вече не е актуална. Затова моля координаторите на тези две групи да съдействат за отеглянето на тези изменения. По този начин преговорите ни ще протекат по-лесно. Освен това, измененията на Карл Хаглун, тотал, да разбира се, той не е тук. Те просто възпроизвеждат дословно и замененията, внесени от координатора от името на цялата група. Ами това беше във връзка с официалната и бюрократична и достойна, за съжаление, част. И сега, преди да премина към подробностите, бих искал да направя две-три по-общи бележки. Не знам как да поступим с измененията, които целят да се въведе данък върху финансови транзакции. Как да ги отразим в окончателния доклад на Комисията по кризата. Вие всички знаете моята позиция. Ние включихме това предложение в първия доклад за кризата. След това тази идея беше потвърдена от нашето гласуване по доклада по димата. И това, според мен, е една добра основа за становището на Европейския парламент. Има консенсус за това, че ние искаме да се включи текст за данъка върху финансови транзакции. Аз не бих възразила срещу това. Но не искам да има противоречия помежду ни. Ако няма сериозно съгласие по тези изменения, ще помоля вносителите да ги отеглят. Става дума за изменение 36 и 138. Надявам се, че всички са съгласни, но за да не сме разделени, наистина мисля си, че най-добре е да бъдат отеглени тези изменения. Relatif au rééquilibrage de, de l'Union по измененията за възстановяването на баланса в економическия паричен съюз и особено, що се отнася до предложенията ми от глава първа за европейската хазна то ние вече проведохме такъв дебат. Аз въведох идеята за европейската хазна за основа на това какво е възприето в САЩ. Тоест да има един орган, който да бъде авторитетен и от економическа и от политическа гледна точка и който да бъде партньор – Euh, И това ще бъде един участник в диалога с Централната банка, така както е Федералния резерв в САЩ. Колегите внесоха редица изменения, например от зелените има редица изменения. Аз вече обсъдих с тях тези предложени от тях изменения. Те предлагат тази идея да бъде заменена с нещо друго, например с идея за европейски валутен с, извинете, фонд. Мисля си, че това е една по-малко амбициозна стъпка. И в дългосрочен план тя едва ли би противоречил на идеята за европейската хазна. Мисля, че трябва да се стремим към компромис по този въпрос, защото тук отново смятам, че можем да постигнем напредък. Що се отнася до визирането на договора и неговото изменение, мисля, че тук трябва да кажем нещо – за цялото обсъждане и за възможния преглед на договора. По измененията, както вече говорих, има такива предложения за първа глава, във втора глава, както вече говорих, се предлага въвеждането на данък върху финансовите транзакции – Мисля, че наистина е добре, че е възприята обща линия на това да се свика специално заседание, на което се обсъди бъдещето на групата на 20-те и е добре да се постигне консенсус по този въпрос. Групата на 20-те в Променени вид би трябвало да представлява по-добре други региони в света. И мисля си, че това е добра основа за постигане на напредък. Сега по глава трета. Там се говори за нова глобална парична система и има едно предложение от АЛДЕ и можем да работим по това предложение Предположение, но трябва да проверя доколко можем да постигнем голям напредък. За целта трябва да проведа преговорите с НП и това също вежи и за Международната резервна валута. В трета глава се говори за взаимното допълване между разходите от европейския бюджет и националните бюджети. Това въжи и за общите инвестиции в бъдеще. Тук са необходими пояснения. И за целта ще води преговори с НП. Що се отнася до другите важни моменти в преговорите, то има точка 41 в глава 4 където се говори за хармонизирането на данъците и особено за консолидираната данъчна основа за корпоративния данък. Има някои интересни изменения, например от Алде. Там се предлага решение, подобно на това, което направи комисията. Също така се предлагат определени категории на данъчни ставки. Заедно с НП ще трябва да обсъдим това какво предложение точно ще замести хармонизацията с координация. Второто, разбира се, е по-малко амбициозно и аз имам определени възражения в тази област. Има един момент, от който съм разочарована. Това е точка 43. Тук говоря за разпределянето на структурните фондове, като отчитам стратегиите на дан... Е, за данъчно облагане на държавите членки. Мисля си, че вече постигнахме компромис обаче сега отново се поставя под въпрос този текст, особено когато става дума за инвестиции от обществения сектор, инвестиции в образованието. Този въпрос може да се разглежда в контекста на пакта стабилност и НП иска да се изясни този въпрос, но те сами точно не са изяснили своята позиция. Така, това беше по глава 4, сега глава 5. Първата точка говори за засилването на европейската интеграция. Има доста изменения, предлагащи да се заличи тази точка, но те са подадени от отделни депутати и не ги смятам за особено полезни, но има едно предложение от НП. 428 е номера. И то се отнася до точка 52 за използването на общностния метод. като метод, който да се използва за економическото управление. По точка 55 е, Тук става дума за структурите за регулиране, за взаимодействията между инвестиционните банки и спестовните каси. Има предложение да бъдат заличени тези текстове. Има такова предложение от НП. Но има много сериозен обществен дебат, който в момента се води по тази тема и аз не бих искал да изпреварвам събитията и да предсказвам какъв ще бъде резултатът. Но в условията на криза, според мен, е много важно най-малкото да поставим тези въпроси. Точка 57. Тя говори за необходимостта от увеличаване на бюджета на Европейския съюз в дългосрочен аспект до 10% от БВП, в дългосрочен аспект отново. Има изменения към този текст. Някои от тях са интересни и полезни. Но има едно изменение от господин Дъв, между другото, никога не съм го виждала в тази комисия, но той предлага да се намали бюджета до 2,5%. Аз отхвърлям това предложение, тъй като не смятам, че то представлява дейността на нашата комисия. Обаче НП предлага изобщо да се заличат тези показатели. НП искат само да се каже, амбициозен за бюджета на Европейския съюз. И когато говоря с различни колеги, установявам, че все повече съм разочарована от това изменение. Мисля си, че трябва да назоваваме нещата с собствените им имена и след като се казва между 5 и 10% от БВП, то защо да не го запазим това? Euh, la, communauté européenne de l'énergie, il n'y a pas de problème particulier, donc ça je, m'en réjouis. Euh, за Европейския енергиен орган тук няма проблеми, напълно съм доволна. Сега по точка 59 за необходимите бъдещи промени. За стабилизиране на еврозоната и тук има някои противоречащи си изменения, дори подадени от една и съща група. Например, от АЛДЕ измененията си противоречат помежду си, така че трябва да изясним това. Бях много доволна от точка 61 и всички са съгласни, че следва да се преразгледа договора чрез свикване на конвент но по 62 има две изменения. Едното от господин Шмидт, а другото от господин Дъв. Nous aller vers une coopération renforcée. Euh, Те предлагат засилено сътрудничество. Ако си спомняте, първоначалната формулировка беше, че следва да се придвижваме в посока засилено сътрудничество. Не съм за тези изменения. Те не отговарят на концепцията на Европейския съюз като цяло. Благодаря ви, господин председател. Така че, надявам се, че дадох основа за последващия дебат. Мисля си, че е ясно къде можем да постигнем компромис. Благодаря, Първанш, за твоето подробно изложение. Виждам, че ти много интензивно си се занимала с измененията. Въпреки това, въпреки големия брой изменения, ми се струва, че имаме много по-добър шанс, отколкото миналия път, относително бързо да стигнем до задоволяващ всички компромис. Преди да дам сега думата на представителите на отделните политически групи, искам да кажа две неща. Аз видях преди това е, Саркевичуте който в, която в последния мандат беше в е, економическата комисия и е, участва в заседанията под ръководство на Пет Кокс. В момента не я виждам. Второ, искам да поздравя сърдечно колегата Данута Хюбнер. Тя получи наградата Максимилиан за, за слуги в регионалната политика. Тя ще й бъде присъдена през следващите дни, така че нека да я поздравим всички. И сега Искам да отправя апел към представителите на политическите групи. Първо колегата Бенсън от Дания. Той ще говори от името на НП, защото в 4 часа трябва да напусне парламента, затова първи му давам думата. Много ви благодаря за тази възможност да кажа няколко думи. Първо искам да благодаря на госпожа Берес за усилията до момента. Документите за работата на настоящата комисия, които разгледах, всъщност показват колко напред сме стигнали. Този доклад ще бъде един голям принос за по-нататъчните дебати по отношение на економическата криза, които текат и по-настоящем. Има още много път пред нас. Не разбирам обаче коментарите и по отношение на нашите предложения за изменения. Ние сме демократични представители на нашите граждани, не сме нещо друго. Демокрацията е трудна за преглъщане, но трябва да се разбере. Заедно с някои мои колеги аз предложих различни изменения към окончателния вариант на доклада. Не мога да говоря от името на Хьок Марк и Каренц, но ние бихме искали накрая да има един доклад, който да е четивен. Т.е. един доклад, който гледа напред, но в същото време е и реалистичен и всъщност представлява и гражданите, които ни предоставиха този мандат да бъдем тук. Това не означава по някакъв начин да използваме методите на популизма или на най-низкия общ знаменател. Това пък означава от своя страна две неща. Първо да си дадем сметка за амбициозността ние сме демократични представители, в крайна сметка, на нашите граждани. Не сме неправителствена организация или Еврокомисията, организации, които може би нямат политическа подотчетност. На второ място, не мисля, че нашата комисия е такава, че да има мандат да решава въпроси, свързани с нови парични политики, данъци върху финансови транзакции, данъци от 5-10%, които ще окажат огромно въздействие върху нашите граждани, малките и средни предприятия и правителствата на държавите членки. Затова аз не мога да застана за такива предложения. Економическата криза в Европа всъщност един факт поради неразумното разходване на бюджетите и големите публични разходи. Затова трябва да намалим държавната задлъжнялост и да насърчим частния економически растеж. Това трябва да е основното. Вероятно ще се съгласите, госпожа Береш, че трябва да представим този доклад на нашите граждани, не само да представим онова, което ние самите сме предложили или сме одобрили помежду си страна на политическите партии. Трябва да представим целият пакет на гражданите. Надявам се, когато гласуваме по окончателния продукт, да можем да направим това. Äh, Благодаря, господин председателю. И аз от своя страна бих искал да кажа две неща съвсем набързо. Те са свързани с начина ни на работа. Очевидно е, че всеки един от нас представлява европейските граждани, които са гласували за него. Така че няма как да ни се попречи да представим своите наблюдения посредством а, съответните предложения за изменения или искания за някакви промени в текста. Според мен това е смисъл на демокрацията. Има демокрация дори и на правилата. В крайна сметка, когато се решава нещо, след това то трябва да бъде съблюдавано. На предишни заседания сме казвали, че координаторите ще играят една определена роля. Тази роля всъщност е да се обсъди вътре във всяка политическа група какви ще бъдат съответните изменения, които ще се предложат, с цел да се намали броя на измененията и да се улесни окончателната работа по а, доклада на нашата комисия, разбира се, най-вече да се работата на докладчицата. Това не е направено. Много се извинявам, Перванш, че има социалист, който е предложил свое изменение извън е, координатора, ще го накажем и всичко ще бъде разрешено по най-добрия възможен начин. Сега аз не казвам, че всички е, трябва да имат същото авторитарно е, отношение, както ние в туристическата група имаме към е, инициативите на хората, но все пак, е, според мен, усилието, което ние положихме, не е положено от другите координатори, от другите групи. Е, и това не ни харесва. а не ние винаги да изглеждаме авторитарни и един вид да наказваме с къмшик всички онези, които искат да представят свои собствени изменения. Така, извинявам се за тона, но има един проблем по същество. Когато след една дълга дискусия се стигне до един момент, в който се избере конкретен метод, би било прекрасно след това този метод да се прилага. Това е едно демократично право, което не искам да подлагам на съмнение. Но, в крайна сметка, според мен, това на нас се щети на цялата политика на представителност този парламент. Представяне на много изменения от колеги, които изобщо не са си дали труда да дойдат на едно заседание дори на тази комисия. Разбира се, тяхно право е да го правят. Да, така е. Но е, чисто политически погледнато, според мен, това не е едно положително поведение, не е един положителен пример. Тоест, един вид те са решили, че присъствието им е нещо неважно. Важно е какво ще подадат след това като изменение. Така или иначе, ситуацията е такава каквато е. Някой друг път, вероятно, някой ще го вземе това предвид. Винаги има човек какво да научи. Искам сега да кажа нещо от по-общ характер, което е свързано с нещо, което Перванш заяви по същество и го направи по един много точен начин. Многократно сме заявявали и мисля, че всички политически групи са съгласни, разбира се, с малки изключения, което се вижда в измененията, но трябва да се върна на основното. Сега сме в криза и трябва да рестартираме идеята за една обща Европа. Кризата, която застигна тази част а, на света, имайки предвид а, разнообразието на етапите на развитие на държавите членки, в крайна сметка се дължи на една финансова причина. И тя не е тази фи, е, причина всъщност задлъжнялостта. Всъщност това е една спекулативна, един спекулативен балон, който се появи на глобалния, международния пазар и дойде и до нас. И оцели всъщност най-слабите места на нашата банкова и финансова система. Разбира се, след това оказа и своето въздействие върху отделните държави членки. И най-слабите, най-уязвимите, с най-високата задлъжнялост, крайна сметка понесоха последствията много по-тежко от останалите държави. Но Решението всъщност на този проблем е да рестартираме този проект, проекта Европа. И ще започна от самия себе си. и Ще кажа, че и аз и всички трябва да погледнем това, което се случва сега и след това да видим какво е записано в доклада – всичко това, което се опитваме да направим помежду си, да постигнем компромиси. Трябва да подсили идеята за Европа, да се начерта един път, по който да нараства интеграцията на Европа, а да не намалява, да не отслабва тази идея. Защото ако се откликва на остри социални проблеми с идея за задържане, забавяне на основни принципи, които сме записали в нашите учредителни договори, ще направим една огромна грешка. Според мен това е отговора на въпроса. Иначе не разбирам каква е ползата, ако пред една криза, пред е, една такава криза, се опитваме да заявяваме колко е трудно да се върви така в този съюз, то тогава този контекст нещата няма да вървят добре. Сега аз не казвам, че това възникна в нашата дискусия, но пък между другото сред изри... Е, е, отделните предложения за изменения има точно един такъв дух. Някои говорят е, по-отрицателно, други пък искат да се създаде една много по-сближена Европа с отделни роли, които са повече европейски и по-малко национални а, с едно искане към економическата, финансова общност да се откаже от прегоративите си, за да може да даде част от тези прерогативи на нови европейски органи. В тази посока мислихме, особено когато сме говорили и ние помежду си и с други. Та тази идея за подсилването на Европа не може да бъде отречена и мисля, че има добра воля сред всички ни да се търсят такива компромиси и това да бъде една ясна отправна точка за всички ни, от която да не се отделяме. Благодаря. Е, преди да дам думата на следващия оратор, искам да дам един кратък отговор на колегата Янсен, който скоро ще трябва да напусне залата. Вие казахте, че тази комисия не е легитимирана. Да, изказва твърдения по бюджета, финансите и така нататък на, бю... на Европейския съюз. Да, вярно е, ние не сме законодателна комисия. Но без значение какво е нашето отношение към политическите предложения на отделните политически групи, ние все пак можем имаме такива правомощия да разработваме предложения, които е, смятаме, че ще бъдат уместни за близко бъдеще. Никак не е лесна задачата да е, накараме гражданите да се съгласят с тях. Е, в скорошните избори в Финландия истинските финландци, тази партия спечели почти 20% от гласовете и те са определено евроскептици. Това разбиране, че кое, на гражданите, което установяваме в много страни към а, положително развитие, т.е. ние да можем да променим тяхното мнение така, че е, то да стане положително спрямо Европа, мисля, че е трудна задача. И е, също така в е, други сфери ние ще трябва да се откажем от някои неща, примерно национално равнище и това ще бъде много трудно. Това обаче не означава, че трябва да се въздържаме от глас в тази комисия. Е, ние трябва наистина правилно да аргументираме нещата и след това правилно да ги комуницираме. След това давам думата на Оле Шмидт, но преди това един кратък отговор на Сержо, респективно на Перваш, по отношение на измененията, които са внесени при нас от отделни лица. Както казах, имаше предизборна кампания в Финландия и някои мислеха, че трябва да внасят изменения които след това да могат да бъдат използвани в предизборната кампания. Колегата Андрю Дев, който не е член на тази комисия, се позова на правилника. Аз му казах, Ендрю, всичко може да бъде внесено чрез координатора. Обаче той се позова на правилника и каза, че може да внася изменения дори и да не е член на комисията. Оле. Well, I, uh, I will start to reveal a secret ще започна да разкривам тайни, които не би трябвало да казвам. Има различни мнения в нашата група и ние сме свикнали с това. Така че ако сте координатор в АЛДЕ, всъщност ние имаме двама координатори, например, ние не можем да използваме метода, който предлага нашият уважаване италиански колега. Това ще раздели нашата група на всичките 84 отделни члена. Такава е ситуацията. Точно за това ние не бихме могли и не бихме и спрели нашите колеги, както каза господин Клинц. Мисля се, че ме смятат за е, доста либерален. Някои смятат дори, че съм прекалено либерален. Аз бях доста критичен миналия път. Бих искал също така да отговоря на датския колега. Вие може да разглеждате този доклад като провокативен, но също и като една визия, която може да не споделяте, но така или иначе това е една визия. В някои сфери докладът е по-конкретен, в други по-малко. И тук едно лично размишление. Преди 18 месеца бяха взети решения в комисията ЕКОН, в парламента, в съвета. Ако преди 18 месеца бихме казали, че това ще се случи в Европа, никой не би се съгласил. Всички биха казали, че това е иллюзия, че това никога няма да се случи, но това се случи. И някои от предложенията на госпожа Берес бяха точно в тази сфера. А сега вече това е законодателство. Така че аз бих бил по-смирен и не бих казал неща като това никога няма да се случи. Защото историята ни учи, че нещата се развиват много-много бързо. Но, госпожо Берес, трябва да кажа, че понякога звучахте като моята класна в училище. Но мога да понеса и това. Знам, че го правите по един дружелюбен начин. Има някои сфери, тук поне от наша гледна точка, и предполагам, че господин Клинц ще направи някои допълнителни бележки. Ние имаме сфери, в които либералите се придържат към четири различни гледни точки. Вие може да се придържате към една от тях. За еврооблигациите същото. Мога да си представя, че това, по което взехме решение за економическото управление, е нещо, по което можем да постигнем съгласие. Може би не всички ние, но все пак това е доста изненадващо след 18 месеца дрязги. Имаме мнозинство. Поне в либералната група в Комисията по економически и парични въпроси. Дори аз съм там – и трябва да кажа, че това съвсем не беше лесно. По въпроса за хазната имаме различни мнения, но има една формулировка, с която според мен бихте могли да съгласите за бюджета. Да, тук нещата са по-сложни, защото трябва да сме последователни и да следваме казаното от Комисията по правни въпроси. В Стокхолм във вторник обсъждахме с унгарското председателство въпросите на економическото управление. Също така се срещнах с посланника на Нидерландия. Вие знаете е, какви са позицията на Нидерландия, Обединеното кралство и Швеция за бюджета. Да, ние имаме нужда от повече пари, повече инвестиции, но трябва да сме предпазливи. Парламента трябва да действа по един сериозен, последователен, достоен начин. Не може просто да кажем, ние искаме повече пари. Защото ние знаем, че има проблеми. Ние не можем да бъдем единствената институция, политическа институция в Европа, която не е предприяла никакви мерки за економически ограничения. Мисля си, че това е много важно. Данъците е един друг важен въпрос. Тук също би трябвало да предложите някакъв компромис, някакъв текст за данъците. Видяхте, че ние имаме и тук различия, но в крайна сметка ние ние ще се съгласим с вас, след като успяхме да постигнем компромис миналия път, мисля си, че сега ще бъде по-лесно. Що се отнася до точка 62 и нашите две изменения? Ние казваме, че трябва смята, че във всеки един случай мисля си, че няма сериозна разлика между това, което предлага вашия текст и това, което ние предлагаме. Мисля си, че Андрю Даф никога не би могъл да бъде разглеждан като един лош европеец. Благодаря, Оле. Сега Сирпа Петикайнен, която ще представи официалната позиция на НП, както разбрах. Благодаря. Първо, моля да ме извините за това, че закъснях. Единият от лошите ми навици е това, че закъснява, но може би трябва да кажа свое оправдание, че не бия малки животни. Чух бележките на госпожа Берес по внесените изменения и ще реагирам на това, ще изложа и нашата позиция. Ние се стремяхме да бъдем много прагматични, да бъдем много ограничени, що се отнася до броя на внесените изменения. Стремяхме се също така да предвидим кои са въпросите, които ще са най-актуални за комисията по кризата. И, разбира се, искахме да бъдем максимално амбициозни в политическите си цели. Благодарим на докладчика за добрата работа и наистина работата, която тя извърши, конструктивна и добра основа за продължаване на нашата дейност. Нашите изменения са амбициозни, особено що се отнася до економическото управление, хазната и последващите стъпки. За бюджета. Дали това е амбициозен бюджет, дали трябва да имаме конкретни показатели. Не съм сигурна, че сме 100% негъвкави. И тук трябва да се отчитат различни проблеми. Разбира се, имаме различни мнения в е, парламента по този въпрос. Освен това е много важно да се погрижим за привеждането на нашата позиция в съответствие с тази на комисията Шуре. Та комисията Шур е направила своите предложения и очевидно не има лесно да дават конкретни резултати. Но разбира се, ние трябва да мислим за основната ни цел – ние тук не става дума само за това дали ще посочваме конкретни цифри. За хармонизацията или координирането на данъците, мисля си, че това е един въпрос, който е в центъра на вниманието на нашата група. За бюджета. Мисля си, че тук сме абсолютно ясни и мисля си, че тук бихме могли да бъдем конструктивни и тук става дума за собствените средства на Европейския съюз. Разбира се, тук знаем, че имаме различия в мненията. И ние се стремим да бъдем максимално конструктивни, когато става дума за еврооблигациите. След това за инвестициите, банкирането на дребно. Не сме изцяло отрицателно настроени, но мислим, че едва ли по един такъв мащабен въпрос трябва да сме прекалено настоятелни. Освен това, що се отнася до броя изменения и кой ги е предложил, ние сме доста големи индивидуалисти в нашата политическа група и за това не смятаме никого да наказваме. Това е парламент и всеки може да внася предложения, както вече чухме от нашите колеги. И разбира се, има договорена процедура, има обща линия на политическата група и повечето ни членове ще спазват политическата линия. Ние работим много сериозно в тази посока, за да можем да имаме един силен доклад от парламентарната комисия, който да получи сериозна подкрепа. И разбира се, ще има хора, които ще подкрепят своите изменения и те са в правото си да го направят. Благодаря ви. Благодаря, Сърба. Дали бихте искали? Съвсем накратко. За мен беше голямо удоволствие да допринеса към този доклад посредством един работен документ за финансирането и бъдещия растеж в Европейския съюз. Повечето от бележките ми са включени, за което много се радвам. Майки предвид критериите, които представи Беренш, съм направила само три изменения, така че съм добра компания. За нас Европа не е само европейското национално ниво – трябва Европа да стигне до регионалното ниво, до отделните места, особено що се отнася до растежа, до промяната. Надявам се в компромизите също да, се влезе, да влезе текст, който е свързан за създаване на условия на европейско и национално ниво за частния сектор, за да може той да увеличи инвестициите си в научните изследвания и развитието. Надявам се също така в компромисите да влезе идеята за подкрепата за иновативни фин... инструменти за финансиране, що се отнася до промените и структурните фондове. Благодаря. Алфонсин, la... Алфонсин? Не, Антонин. Muchas gracias, presidente. La verdad es que este es un informe. Благодаря, господин председател. Тук разполагаме с доклад с 73 точки, включително съображенията и има множество изменения. Това е много комплексен доклад. Той включва 522 изменения и за такъв доклад те не са много. Ние виждаме колко голяма работа е извършила е, в случая госпожа докладчика. Става дума за теми, които още дълго време ще ни занимават. Аз бях един от депутатите, които участваха в координацията. Останалите колеги от социалистическата група също трябваше да бъдат координирани и накрая внесох две изменения от собствено име. Останалите се ползват с подкрепата на политическата група. И ние си помислихме следното. Тук става въпрос не само за толерантност, а става дума и за толерантност на докладчика и координаторите и в случая не би трябвало да бъдем толкова авторинарни. И при измененията за мен беше важно да се проследи връзката между финансовата криза и държавната задлъжнялост. Трябва да се гарантират солидни държавни финанси, но от друга страна финансовите институции, кредитните институции да бъдат рефинансирани. Това са два отделни въпроса, които обаче са изключително тясно свързани помежду си и по тази причина трябва да се намери добрият баланс между тях, като се спазва принципа който често експлицитно не е видим, но според мен тук е спазен, а именно принципът че при системни въпроси от финансов характер държавите се възприемат като части от системата, защото те имат особено значение за своите граждани. Те предлагат специални услуги за гражданите, осигуряват е, тяхното е, препитание, тяхното ежедневие и по тази причина – в нашата комисия разглеждаме темата економическа и финансова криза и акцентите трябва да се поставят върху някои аспекти, които като че ли толкова не сме взели предвид в нашата работа. И това са именно социалните аспекти. Става дума за развитие на социалната политика. Тя основно е в компетенциите на държавите членки. Тук имаме силна секторна компетентност. Обаче Искам да посоча, че социалната политика се а, осъществява в макроекономическа рамка, опира се на държавния бюджет и по тази причина те също трябва да имат социална насоченост. Това е основният въпрос, свързан с економическото възстановяване, стратегията 2000 е, държавните финанси. Това са е, теми, които трябва да бъдат взети предвид. И в крайна сметка смятам, че ние трябва да излезем извън рамките на тези точки. Имаме политически подход, който не е достатъчен. Има значителна несигурност в Европейския съюз и всичко това трябва да бъде допълнено и разширено, за да могат гражданите да получат чувството, че наистина в тяхна полза е сключен социален пакт, който има три измерения според мен. Първо, трябва да разгледаме въпроса за производителността и конкурентоспособността. Това са важни въпроси. Ясно е, че Европейският съюз в глобалната конкуренция е, заема определено място. Ние имаме силна глобализация на конкуренцията. Има също така така важни развиващи се економики, които се активизират на световния пазар и затова Европа има нужда от солидна база за конкурентоспособност. Но част от това е и социалният пакт, защото всъщност социалните аспекти са основата на нашето благосъстояние. Вторият аспект е свързан с един по-обширен сектора, именно данъчното натоварване, данъчното бреме. Вижда се как са съставени бюджетите на държавите в Европейския съюз, преки данъци, непреки данъци, те имат финансово значение и изводът е, че има сектори, които печелят от економиката, обаче не участват достатъчно в данъчното натоварване. Затова това трябва да се вземе предвид. Установяваме, че в определени сектори се реализират значителни печалби, обаче тези фирми почти не плащат данъци, за да могат да понесат и публичното бреме на техните печалби. Това са разходите за нашата цивилизация, но и основите на бъдещото ни благоденствие. Тук трябва да се направи нещо и с това стигам до третия Първият въпрос, който е свързан с първите два, това е въпросът как трябва да се укрепи е, държавата на благосъстоянието. Е, някои казват, е, че тя трябва да отпадне, но това не е възможно. Една подобна държава отговаря на определени нужди в обществото. Необходимо ни е здравеопазване, необходимо ни е образование, необходима ни е добра издръжка за нашите граждани. Това е необходимо. Изисква се и за тази цел ни е необходима солидна организация, която да ни е възможност в бъдеще да се справим с тези проблеми. И това не трябва да се поставя под въпрос. Искам специално да подчертая. И е, Бих казал още, че това е последното изменение, в което ние поставяме акцентите точно върху тази тема която разгледах малко по-подробно. Със сигурност тази комисия не отговаря пряко за социалните аспекти, но все пак трябва да вземе това предвид, когато изпълнява своите задачи. Благодаря. Благодаря. Има още трима колеги които още не са взели думата. Искам да попитам дали искат да вземат думата Сузана Ройткова за НП. Искам да я попитам дали иска да вземе думата. След това Леонардо Деменичи и Инге Гънч. Кинга Гънч. Леонардо Доменичи не. Сузана Ройткова. Искате ли да вземете думата? Не. Добре. Започваме с Кинга Гънч. Uh, Благодаря. Много съжалявам, че закъснях, но се радвам, че мога да се изкажа. Огромен брой изменения виждам и част от тях са много сходни, други пък са в противоположна посока. Надявам се да може да се постигне компромис около основните принципи – е, които се съдържат в това предложение, задълбочаване на интеграцията на Европейския съюз и така нататък. Надявам се да се стигне до една обща формулировка. Задълбочаването означава и политическо-економическа интеграция. Ако има все по-голяма интеграция, е важно също така да имаме достатъчно средства, за да можем да се погрижим за тази интеграция. Различните политики обаче се развиват и част от тях са по-важни от други, що се отнася до преодоляването на кризата. Например, образованието, социалните аспекти, ученето през целия живот, научните изследвания и развитие. Те са ясни и са ясно подкрепени. Важно е също така стратегията Европа през 20-та година да бъде една основа за нашето развитие през едните години. Също така и основните флагмански инициативи също трябва да бъдат и придвижени напред, а не да повтаряме провала на Лисабонската стратегия – това би уронило всичките ни постижения на последната година. Европейската енергийна общност ще бъде част от окончателния доклад. Няма явно проблеми около включването им. Имах някои изменения, които да предотвратят възникването на Европа на две скорости. Това според мен е един проблем в дългосрочен план на Европа. Ще се намери, доколкото виждам и формулировка, която да ми харесва. И аз съм оптимист. По принцип се надявам, че ще постигнем компромис по този въпрос. Е, Може би няколко думи накратко от моя страна. Оле Шмидт като координатор мисля, че изпълни всички съществени точки, т.е. взе отношение по тях. Аз ще се спра само на една. Не на последно място, което каза колегата Берсен още в началото, мисля, че ще бъде от решаващо значение доклада да бъде оформен така, че читателят да намери убедителен отговор за себе си и за това какви ползи има средният гражданин, ако наистина голяма част от тези предложения бъдат изпълнени. В момента имаме нарастващ брой на евроскептиците е, сред гражданите в повечето държавите членки и ние трябва да покажем на гражданите, да ги убедим в това, че ние тук не работим за нас самите и е, не за това да поддържаме бюрократичният колос Брюксел, както се казва много често, а работим за да задоволим потребностите на отделните граждани и вярваме да подобрим тяхното положение чрез тези мерки. Мисля, че това е важно като послание. Е, смятам, че точно тук трябва да се свърши обща работа. Има много от оригиналните пасажи и от много от измененията, които като още не са оформени съвсем и аз е, смятам, че тук ще трябва да се сменят някои формулировки, за да можем да бъдем в състояние състояние. Този доклад а, да го защитаваме с нужната решимост и убеждение. Тоест, трябва да покажем, че тези предложения не са за държавите, не са за Европейския съюз, а за отделните граждани. Гражданите искат да видят какви са ползите за тях след 5 или след 10 години. Това е от решаващо значение. Аз мисля, че тук бихме могли да си помислим малко повече как да засилим този аспект. Сега давам думата на Парванш за заключителен коментар. Само едно указание за всички нас. Следващата ни среща е на 23 май, това е понеделник. На 23 ще се срещнат докладчиците в Сянка и координаторите, за да обсъдят още веднъж компромисните предложения, които ще бъдат представени от Перваш. Така че на 23 в понеделник докладчиците в Сянка, на 25 два дни по-късно комисията в пълен състав, за да можем след това да гласуваме. Перваш, давам ти думата. Благодаря, господин председател. Предполагам, че ще изпратите мейл до всички членове на комисията, като потвърдите в този мейл това, което току-що казахте. Според мен това, което току-що казахте, е най-добрият начин да постигне максимума при преговорите. координаторите и докладчиците в сянка можем да обсъдим по-подробно компромисните изменения. Ще се ангажирам с това да им представя моите предложения до понеделник вечерта. Благодаря на колегите, които бяха подготвени за участие в нашия дебат на този етап. Вие вече, господин председател, дадохте подробен отговор на колегата Бенсон. Много жалко, че той не е в тази зала. Е, е, Може би аз ще мога да проведа странно обсъждане с него в Страсбург. Мисля си, че е важно да му се даде отговор. По същия начин бих искала да се върна към въпроса за бюджета. Мисля, че следващата седмица ще се свържа с колегите ни от комисията Шуре, за да постигнем съгласувано с тях, що се отнася до проекта на нашите компромисни текстове. Но искам да напомня на колегите тук, че ние имаме по-различна гледна точка от тях. Разбира се, ние трябва да координираме нашата дейност с тяхната, Нашият доклад не е свързан до финансовите аспекти, той е по-широк. И в отговор на господин Шмидт искам да кажа, че бях доста изненадана от някои предложения, които получих. Но наистина, когато говорим пък за предложенията, които аз направих на времето, някои хора сметнаха на времето, че те са прекалено амбициозни и гледат прекалено далеч в бъдещето, но след това се оказа, че кризата ни удари много по-бързо, отколкото се предсказваше. Що се отнася до комисията по бюджета, да. Нещата с бюджета могат да се променят, но все пак аз мисля, че тук всички сме съгласни, че на този етап на интеграцията на Европейския съюз имаме нещо, което не може да продължава по същия начин. Жак Делор говорише за това при неговата среща с нас. Той каза, може би госпожа Берес е прекалено амбициозна, но, каза той, на сегашния етап имаме координация – като Томазо Падуаскопа, аз смятам, че координацията наистина е сегашното състояние на Европейския съюз. Това е нещо, което можем да направим в момента, но еврото няма да спечели, ако нямаме един европейски бюджет, който ни позволява да прилагаме политика, която да преодолява въздействието на економическите цикли. Моята колега Елиза Ферера говореше за бюджета и аз отразих нейните доводи, когато имахме заседание на нашата комисия, чухме мнение, че предвид ограниченията, с които се сблъсква Европейски съюз, може би трябва да имаме Европейски валутен фонд. И, например, сега в момента, ако Португалия се обърнеше към Европейския валутен фонд, тя би могла да го направи и сега в Европейския съюз има теоретична възможност една държава, членка на Европейския съюз, да отхвърли помощта. D'où l'idée а терм, nous aurons besoin euh, от паричен, извинете, от валутен фонд. Така че, очевидно, в средносрочен аспект ние имаме нужда от един голям европейски фонд, голям европейски бюджет, от един голям сериозен орган, който може да интервенира. Господин Шмидт, това, което имам предвид са средствата, които се превеждат от държавите членки в бюджета на Европейския съюз и очевидно трябва да има специален данък. Ако вие смятате, че тези прилични преводи от държавите членки към Европейския съюз трябва да се базират върху един постоянен данък или налог, аз не бих възразила. Благодаря ви, господин Шмидт, за всичките бележки, които направихте. Вие казахте, че вашата група е толкова либерална, че имате различни мнения и то много наброй. но мисля, че това, за което забравих да кажа, това е ваш оптимизъм, който ми вдъхва пък на мен оптимизъм, че ще постигнем компромис. Също така, ви благодаря за възможността да изясня нещата, които може би не бяха много ясни в първоначалните ми бележки. И изобщо не съм искала дори да намекна, че вие или Андрю Дав не сте добри европейци. Това, което аз казах, и мисля си, че госпожа Гюнц каза практически същото, е, че ако вие говорите днес за засилено сътрудничество, то тогава вие по този начин разделяте хората. И трябва да кажа, че промених мнението си. Едва ли сте изненадани, че като френски социалист аз призовавам за засилено сътрудничество. Аз промених мнението си, защото смятам, че ролята на Европейския съюз е да бъде един максимално сближен съюз от държави членки но разбира се има и една исторически важна отговорност. Не съм много доволна, когато се говори за засилено сътрудничество, но ви благодаря за духа на вашето изказване – аз разбирам, че то отразява мнозинството на мненията във вашата група. Що се отнася до бюджета? Аз ще предложа компромисен текст, който е максимално близък до позицията на комисията Шуре. Що се отнася до 146? Забелязах, че ви заличавате там всяко едно визиране – 165. Нека в момента да погледна текста. Тук се казва да се заличава цялата част, която призва комисията да разгледа условията за спестовните каси и банките на дребно. Мисля си, че можем да обсъдим това. Лично аз не смятам, че в Европа можем да представяме тази тема като табу или да налагаме табу върху тази тема. Благодаря на госпожа Хюбнер за добрите й думи и за вашите изменения. Някои от тях могат да бъдат включени в текста и мисля си, че всичките ваши изменения са много полезни. Разбира се, не бих искала да се повтаряме в сравнение с първия доклад и разбира се не бих искала доклада да бъде прекалено дълъг. По този начин отговарям и на това, което председателят ни каза за четивността. Нека да се опитаме все пак да съкратим текста. Господин Санчес Преседо се самозаклейми като социалист, който не спазва правилата. Той си призна това честно и открито. Ще помисля какво мога да направя, за да включа това, което представлява за него предмет на загриженост. Може би бих могла да включа измененията му в същата степен, в която ще включа и другите изменения. Що се отнася до Европейската енергийна общност, тези изменения определено предизвикват възражения в мен – аз съм за интеграция, интеграция без разделение и затова съм съгласна с вашия подход. Председателят каза, че ние трябва да мислим за интересите на гражданите. Разбира се, че съм съгласна с това. Но трябва и да сме наясно с това, че това, което казваме тук, като Европейския парламент, са неща, които понякога е трудно да обясним на нашите съграждани в Европа. Виждаме как популизмът надига глава. И виждаме какъв е мащаба на тази криза. И затова е понякога сложно да отправим нашите послания. Затова понякога работата ни буксува. Много от нас казаха, че има риск от политическа криза и за това трябва да се придържаме към нашата стратегическа цел, така както я виждаме. Трябва да се придържаме към нашите убеждения. Същевременно, разбира се, трябва да сме максимално достъпни за нашите съграждани в Европа, така че да можем по-добре да ги убедим за това, че се движи в правилната посока. Благодаря ви, господин председател, благодаря на докладчиците в Сянка, на координаторите. До понеделник вечерта ще подготвя компромисните текстове. Надявам се, че бързо ще приключим преговорите, тъй като времето ни е много малко. Също така искам да ви напомня, че сте поканени в понеделник вечерта да посетите страницата в интернет. И на нашата изява, на която сме поканили медиите в понеделник вечерта в Страсбург.